So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, Wir... Ich begrüße euch alle. Сърдечно добре дошли на всички. В точка 6 от дневния ред сме предвидили електронно гласуване – European Anti-Fraud Office OLAF as regards cooperation разследванията между Европейската сметна, между ИЛАВ и в сътрудничество с Европейската прокурора. прокуратура. Нашия докладчик е господин Маринеско. Искаш ли да кажеш нещо? Не. Не иска да каже нищо повече. Става дума сега за гласуване преди тристранните преговори. Сега ние ще е, направим пробно гласуване, който е за натиска, който е, не е също. Е, откривам гласуването. Ще изчакам. Спокойно, спокойно. Е, докато се нагласи колегата Крато, е, просто трябва да обърнеш картата си. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 19 гласа за, 3 против, 2 въздържали се и е, мога да поздравя колегата Маринеско и да пожелая успех на тристранните преговори. Сега, по точка 7 от дневния ред стигаме до точка 7. Програмата на Европейския съюз е, срещу измамите, това също е за влизане в междуинституционални преговори. Нашият докладчик е Тамаш Дойч. Виждам, че и той не желае думата. Така че мога да открия гласуването направо. Край на гласуването. 19 гласа за, 2 против, 3 въздържали се с голямо мнозинство се приема и тук също пожелаваме много успех на преговорите. С това приключихме гласуването и преминаваме към точка 8 от дневния ред. Специален Доклад на ЕКА 7-2019 Европейски действия за трансгранично здравеопазване, сигнификантни амбиции, е, обаче се изисква по-добър менеджмент. Докладчик е Кристиан Гинея от Обнови Европа, защото Обнови Европа прояви особен интерес към тази тема. Първо, обаче, е, Господин Николаус Милионис, правилно ли произнасям името ви? Искам да ви дам думата. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, дами и господа. Благодаря за поканата за днес на вашето заседание. За мен е и удоволствие и чест да представя доклада на Сметната палата за трансгранично здравеопазване. Господин Войчеховски отговаряше е, за тази тематика, но аз сега го замествам. Здравеопазването обикновено е услуга, която се предоставя в е, вътрешен план, но има и случаи, в които е необходимо това да стане трансгранично. Подобряването на ефективността на трансграничните здраво... услуги по здравеопазване е, е добавена стойност за европейските граждани. пациентите имат гарантирано право на безопасно и висококачествено за здравеопазване и съответно възстановяване на разходите. Директивата от 2011 третира трансграничното здравеопазване, обмяна на данни на пациентите и достъп до здравеопазване в случаите на редки заболявания. Но все още има предизвикателства. Гражданите не са съвсем наясно с правата си е, за трансгранично здравеопазване ние не разглеждахме е, регламента за социално е, осигуряване, само директивата съответния регламент се занимава с здравеопазване по време на вакансиите. Прилагането на директивата е различно в страните членки. Във Франция има най-много пациенти, които се възползват, близо до 100 хиляди до 2017, а като те, а пък Испания, Белгия приемат най-много пациенти от други страни. Също така проверихме дали е, има ползи от е, действия на европейско ниво за пациентите. Направихме одит в комисията и е, визити за събиране на информация в Дания, Италия, Литва, Нидерландия и Швеция. Като общо заключението е, че е, действията на европейско ниво е, в областта на здравеопазването са амбициозни. Има сътрудничество между страните членки, но трябва да се управлява процеса по-добре. Въздействието върху пациентите е ограничено. Констатираме, че комисията е, осъществява добър контрол за изпълнението на директивата Излязло е с насоки за създаване на национални контактни точки, но информацията за трансгранично здравоопазване е трудна за достъп. Особено, що се отнася до редките заболявания. Рамката е твърде сложна и е, за това пациентите не могат да получават ясна информация. Към датата на а, извършения одит, ноември 18 година, страните членки току-що започваха да обменят електронно данни за пациентите от порядъка на рецепти и подробно. Така че не можехме така ясно да покажем предимствата комисията можеше да направи и по-добри планове за изпълнение на новата стратегия за електронно здравоопазване и да предвиди трудностите при разгръщането на, на инфраструктурата за тази цел. Прогнозите за е, обмяна е, трансгранично бяха прекалено оптимистични. Що се отнася до редките заболявания, европейските референтни мрежи са амбициозни като нововъведение и получават широка подкрепа. Около между 27 и 36 милиона души страдат от редки заболявания в Европейския съюз. Но комисията не отчита докъде е стигнала прилагането на стратегията на Европейския съюз за редки е, заболявания от 2014. А е, създаването на европейските референтни мрежи си има своите недостатъци. Освен това, трябва да се търси финансова отстойчивост и да може тези мрежи да съществуват и да се финансират. Препоръките. Европейската комисия трябва да има повече насоки за националните контактни точки за подобряване информацията за правата на пациентите. Трябва да се подготви по-добре трансграничния обмен на данни за здравеопазване и да се под, подобри подкрепата за европейските референтни мрежи, за да се улесни достъпа на пациентите до е, здравоопазване, свързано с редките заболявания. Благодаря и с удоволствие ще отговоря на е, въпроси. Благодаря първо за вашето изказване и сега давам думата на докладчика в сянка Кристиан Гинея. Благодаря. Поздравления за господин Милиони си неговия екип. Няма да повтарям неговите изложения. Директивата от 2011 е огромна стъпка за пациентите, които търсят здравеопазване извън националните граници. Приветстваме и общите положителни заключения. Има обаче голяма разлика между очакванията, които имахме с приемането на директивата и конкретните резултати и въздействието и за пациентите. Тоест, констатациите са добри, но положението на място не е чак толкова добро. Като че ли от доклада личи, че страните членки са отговорни за това положение и те трябва да работят повече за спазване на правата на гражданите. Много малко граждани са наясно с правата си, в такъв смисъл по-малко от 20% а процесът за обмяна на данни на пациентите все още е силно затруднен, е, вероятно трябва да има повече подкрепа за цифровата инфраструктура за електронно здравеопазване. Приветствам като цяло доклада и ще изпратя своите препоръки в писмен вид. Благодаря. Благодаря. Катерина Киничи желая думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на господин Мирионис за неговото изложение. Той току-що ни предложи много пълна информация по темата и всъщност предложи и отговори на въпроси, които бих искала да задам. Разбира се, това, което каза колегата преди мен също е вярно, че е важно законодателство в тази сфера, но до момента такова законодателство не е дало необходимите резултати. Трябва да бъдат подкрепени случаите, в които имаме трансгранично ползване на услуги по здравеопазване. За това искам да ви попитам дали и ако да, какво е направила комисията, респективно какво може да направи, за да се промени тази ситуация, за да могат европейските граждани да получат повече информация за въздействието на нормативните разпоредби при трансграничното здравеопазване, предлагането на трансгранични здравни услуги, особено когато става дума за редки заболявания. Искам да попитам дали има точни и конкретни данни – които подчертават разликите при лечението на лица, които ползват такива методи за лечение, които нямат такава възможност. Знаете, че е, някои редки заболявания в някои страни трудно се лекуват и за това обменът е много важен. Освен това, бих желала да кажа нещо във връзка с финансирането на програмите по здравеопазване, респективно за развитието на ЕХН мрежата. Комисията отговори на коментарите, че в новата финансова рамка тези помощи ще бъдат упростени. Как изглежда това упростяване? Може ли то да бъде успешно в тази сфера? И последен въпрос, е, с което ще приключа. Как изглеждат нещата с проектите, които се финансират от комисията и възоснова на директивата и на мрежите се предлагат? обмен на електронни рецепти, респективно здравни карти. Предвид комплексността на системата, мисля, че тук трябва да се даде въпроса и за защита на личната сфера, респективно на личните данни. След това въпроса дали можете да предоставите информация дали комисията наистина може да извърши проверка за спазване на основния регламент за защита на личните данни при тези проекти. Знаем, че съществува престъпност в киберпространството при обмен на данни по електронен път. Е, това добива още по-голяма важност, така че е, в случая мисля, че ако имате допълнителна информация, е добре да я предложите. Благодаря за вашия доклад и за работата, която сте извършили. Така, не виждам в момента някой друг да желая думата. Радвам се, че комисията има тук свой представител и му давам думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за информацията от страна на докладчика. Благодаря и за самия доклад. Много важно е, естествено, да постигнем подобрение. Това е целта. Комисията подчертава, че препоръките на практика вече са изпълнени. Е, да кажем, препоръката по отношение на националните точки за контакт. Тук имаше доста критични забележки във връзка с е, е, информацията, която се подава на гражданите, е, а също и информацията за специалистите. Това на практика вече е извършено. Ние сме в контакт с националните точки за да установим какво точно е направено. Но естествено не всичко можеше в кратък срок да бъде отстранено като слабост. Е, публикуването на информацията за пациентите е много важен момент – всичко това, което се съдържа, така да се каже, в основната информация, трябваше да бъде преведено на различните езици <clears throat> и да премине през 24 различни мрежи на европейско равнище. Е, референтните мрежи е, подават всъщност тази информация, както до лекари, така и до пациенти. И всичко това, за да е достъпно за всички, трябва да бъде преведено на съответния език. Ние е, продължаваме с наблюдението. Имаме съответните звена, които се занимават именно с това наблюдение – и е много важно да предвидим и съответните средства за следващата МФР. за да се осъществи оптимално целта. Става дума за членове от различни държави членки. Те също имат свое финансиране, но е важно да направим и ние каквото е необходимо по линия на МФР, за да подсигурим тази връзка. И, а, има и а, специалисти, които работят в рамките на мрежите като групи, като екипи а, по интегрирането на всички необходими сегменти в националните системи, но също и в европейската референтна мрежа. Националните правомощия трябва да бъдат изведени на преден план. Здравеопазването в крайна сметка е от компетенциите на държавите членки, но тук става дума за трансграничното измерение и затова е много важно как точно работи мрежата, която свързва държавите членки. Ние имаме определени програми за контролиране на мрежата, за допълването и, но при всички положения ще трябва в определена степен да се организират и конкурси, за да могат и държавите членки да поемат водеща роля. Доста комплексна е, е системата и архитектурата. Е, е, става дума за свободно движение на граждани и същевременно за достъп на пациенти, на специалисти, на медици до мрежата и информа... базите данни, да кажем от Италия до Белгия или обратно и информационния обмен е изключително важен, за да могат е, пациентите е, да е, преминават от една здравна система, дадена на държава член, към друга. Всичко това, което е записано в доклада на Сметната палата, се отнася и до настоящата система, но и до мерки, които все още предстоят да влязат в действие. Необходима ни е естествено сигурност на системата. Става дума за чувствителни данни, които се обменят трансгранично. Нашата аудиторска служба ще трябва също да допринесе за е, укрепване на доверието между е, е, специалистите, които работят в рамките на мрежата от държавите членки. 6000 са електронните медицински рецепти, които фигурират в базата данни до този, до януари тази година. Естествено от Финландия до Естония и обратно, както и между другите държави членки, трябва безпроблемно и безопасно да върви обмена. Как се очертават нещата за следващия период? Започнаха и други страни, Люксембург, Харватия, например, да участват в качването на данни за електронните медицински рецепти и това е целта да приобщим колкото е възможно повече държави членки в следващия период. Има и електронни данни, е, свързани с лабораторни изследвания. Естествено, това е голямото предизвикателство да е, постигнем съгласие между специалистите е, по отношение на стандартите. Директивата е наясно, че става дума за а, е, голям потенциал, а, е, който се крие в тази директива, но естествено са необходими допълнителни усилия, за да доусъвършенстваме системата и да я направим сигурна и ефективна. От 4 години работим по този въпрос и всеки път се сблъскваме с проблема, че системите в държавите членки са доста различни, което затруднява и забавя процеса на изпълнение. Ние сме в непрекъснат контакт с държавите членки и достъпът е, ще се облегчи е, е, след като и последните държави членки извършат необходимата работа. Наблюденията на Сметната палата по отношение на електронното здраве и редките заболявания са, е, че трябва да се е, е, направи необходимото, за да можем да преминем към трансграничното измерение по отношение на редките болести – проучването на Евробарометър 2014 е, година е, е, стана ясно, че са необходими промени, за да има по-добър резултат от работата на комисията и на националните точки за контакт, така че да се облегчи достъпа на пациентите до системата е, за трансгранично лечение на редки заболявания. Е, действително, пациентите, които страдат от редки заболявания е, и се нуждаят от лечение, което може да им се предложи в чужбина, трябва да имат по-добър достъп до информацията. И това до голяма степен е част от задачите на националните точки за контакт. ние сме много горди с това, че успяхме да изградим една платформа, която ще облегчи достъпа до информацията за редките болести, която да кажем, лекарът в София ще има достъп до тази информация, ще може да насочи пациентите към правилното и подходящото лечебно заведение за тях в Европейския съюз. Много често нещата опират до диагностиката. Понякога има проблеми с диагностицирането, понякога има проблеми с предлагането на подходящото лечение. Естествено, трябва да се предлагат и по-добри социални услуги, по-добри грижи за пациента и така нататък. 700 са случаите през последните години и естествено броят е твърде скромен. Но консултирането е един сложен процес. вие трябва да установите в крайна сметка потребностите при лечението на определен пациент, за да направите съответната консултация, да потърсите информацията и е, специалистът, е, е, който може да ви даде подобна консултация, да кажем в някакъв център, който е, е на разстояние от пациента. Е, при всички положения проекта е, предполага много работа. Хиляди клини, клиницисти работят заедно, изработват насоки е, работят по една изследователска програма заедно, е, е, работят за свързване на мрежата с други платформи и редица други електронни средства, да кажем, за информиране, за учене и така нататък. Перспективата е добра но при всички положения и пациентите, и лекарите трябва да имат достъп до информацията, по-лесен достъп и да се гарантира по-безпроблемно ползване. Тоест, ние първо трябва най-вече към специалистите, към медиците да се насочим, за да им предоставим възможности за информиране и за обучение и оттам вече и към пациентите. Пациент в Лион може да отиде в Румъния, в Гърци... Германия. Лекар всъщност от Лион да отиде в Германия или в Румъния и да обменя опит на място с своите колеги там. И обратното ето това имаме предвид, е, когато говорим за взаимно учене, за е, самопомощ между медиците. Възстановяването е, на лечението за пациентите, това е нещо, което е предвидено като елемент в системата – но ще започнем да работим под, в тази посока от другата година, е, за да е, подсигурим необходимия обмен на данни между комисията и държавите членки. Нека да кажа още нещо една голяма част от държавите членки се страхуваха в началото, че бюджетните разходи ще бъдат прекомерно високи. Но ето, практиката показва, че няма чак толкова много милиони хора, които желаят да се възползват от трансграничното здравеопазване. Всъщност повечето хора предпочитат да си останат у дома в познатата им обстановка в тяхната страна и да се лекуват там. Ще трябва, може би, е, да е, премислим отново нещата, да се консултираме помежду си и заедно с държавите членки е, да се опитаме да подобрим развитието и изпълнението. И така, промени в акта по изпълнение ще улесни работата и на държавите членки, и на комисията, така че в рамките на цялата, на целия този голям и важен проект да решим най-вече това, което ни създава тревоги още от самото начало, безопасността на данните, сигурността. Благодаря. Добър преглед направихте. Има ли допълнителни въпроси от колегите? Очевидно не. Така, сега искам да дам още веднъж е, думата на представителя на Сметната палата. Искам да благодаря на Николаос Милионис още веднъж най-сърдечно за това, че дойде при нас днес. Е, нека да направя едно кратко заключение, госпожо председател. В нашия специален доклад ние установяваме е, известен напредък в важни е, сфери е, на изпълнение на директивата. Все още много работа предстои за комисията, най-вече по отношение на оценката на пречките и затрудненията към момента една оценка на тези затруднения ще допринесе за едно по-добро изпълнение. Благодаря. Благодаря. И накрая давам думата още веднъж на нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за подробните разяснения на комисията. Е, много важни бяха детайлите по отношение на е, платформата. Естония и Финландия, е, този пример за сътрудничество ми хареса много и се надявам, че можем да го приложим много скоро и в Румъния. Благодаря. Аз мисля, че платформата наистина ще причини е, европейска допълнителна стойност, добавена стойност, е, както се казва обичайно. Благодаря. И сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Е, специален рекорд на доклад на ЕКА. Електронна търговия, много от предизвикателствата на събиране на ДДС и мита как да бъдат решени тези въпроси. Това е, е специален доклад. Той е много интересен, защото... Е, Свидетели сме на много измами с ДДС, с митнически спорове. За това е, с удоволствие посрещам сега докладчика Илдико Галпеч. Заповядайте. Заповядайте. А наш докладчик е Тамаш Дойч. Той ще е, говори след това. Благодаря, госпожо е, председател. Благодаря за любезните думи. За мен винаги е удоволствие да стигам до Европейския парламент да ви представя специалния доклад за предизвикателствата пред електронната търговия, свързани с ДДС и митническите спорове. В нашата презентация първо ще представим следното. Рисковете свързани с одита, подхода и методологията и е, констатации и препоръки. Електронната търговия е, е много разрастващ се е, отрасъл, който има отношение и към развитие на економиката. Трябва обаче да се решат ред проблеми. Ние е, сме извършили един предходен одит. Анализа на риска показва, че е, събирането на ДДС и митническите такси представляват някои е, предизвикателства, които не дават възможност на страните членки да реагират извън собствените си е, юрисдикции, особено свързано с е, търговци от трети страни. Смятаме, че трябва да се търсят решения по правен път на тези предизвикателства. Какво прегледахме и какви бяха критериите и график? Комисията и страните е, реши кои страни членки ще участват. Те предоставиха данни е, и е, за следните критерии, е, така, оценките за измама с ДДС – регистрираните търговци в съответните системи и е, обема на електронната търговия от регистрирани търговци в една страна членка и потребителите в друга. Извършихме одита с съответните служби от комисията. Започнахме от началото на 2015 и приключихме в края на 2018. Какви са констатациите? Четири категории заключения имаме. Страните членки не се възползват напълно от възможностите за административно сътрудничество – и не, е, нямат е, възможност за устойчив обмен на информация е, посредством системата МОС. Установихме също така, че страните членки не търсят качване на информация в базата данни риск Излизаме с съответни препоръки. Първо комисията трябва да упражни е, широк надзор от е, исканията направени на страните членки и да се възползват структурите и рамките, създадени по силата на споразуменията за решаване на конкретни проблеми. Също така страните членки трябва да дават навременна информация за обратна информация за, на сигналите за измами, които получават от други страни членки. Втората е, типове констатации е за ограничения контрол и мониторинг. Данъчните власти осъществяват само ограничени проверки, и комисията също не извършва достатъчно дейност по контрол и мониторинг. Митниците не могат да се справят с злоупотреби с пратки с ниска стойност. Има и други проблеми, свързани с мониторинг. Е, за това препоръчваме интра е, търговията на стоки вътре в Европейския съюз да бъде да е обект на мониторинг. Комисията също така да е, аудитира съответните търговци, е, регистрирани в МОС или търговци от разстояние. По отношение на събираемостта на ДДС и митническите сборове, там нещата не са достатъчно ефективни. Също така и има недостатъчно прилагане на законодателството. Няма обаче оценки колко, каква част от ДДС не се събира. Много е важно да се е, работи с страните членки, за да е, влизат те в е, режим на взаимно подпомагане за възвръщане на средства, свързани с данъци и налози и други. Също така да се търси и спазване на законодателството. Що се отнася до регулаторната система, там а, има някои положителни практики, има нови е, разпоредби, които ще е, решат ред от слабостите на настоящата рамка, защото ще се разшири а, рамката да покрива и европейски страни и е, трети страни. Тя ще започне да действа от януари 2021. Комисията е готова с е, платформа, т.е. електронния интерфейс с е, цел да се покрият и е, търговията от трети страни и нерегистрираните търговци. Това е едно много важно бяло петно, което до сега не беше подкри... покрито. Други положителни елементи регулаторната а, е, рамка следва най-добрите международни практики на ОИСР и на Световната търговска организация. И накрая последната ни препоръка по искането на парламента от негов доклад предлагаме комисията да използва а, системи за събиране на данъци на база на технологии, включително използване на цифрови дигитални валути, за да се справи с ДДС измами в електронната търговия. Освен това, трябва да се следи дали е, търговците е, спазват съответния нов прак от 10 000 евро за е, подобни транзакции. Благодаря. На разположение съм за въпроси. Благодаря ви за този интересен доклад. Аз мисля, че това е една от основните дейности на нашата контролна комисия в парламента а именно да се занимаваме с такива въпроси, поради което този специален доклад представлява интерес за нас. Сега давам думата на Тамаш Дойч като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Преди всичко, освен а, обичайните думи на благодарност към Илдико за този толкова важен доклад, който бих отправил, а, Аз бих искал да благодаря и за това, защото имаше и други специални доклади на Сметната палата, които повдигнаха също така важни въпроси. Въпроси, на които наистина трябва да обърнем внимание. Естествено, ние сме експерти по електронната търговия. Много често сме купували сметана, билети за кино по интернет и е, това ни дава право да говорим, че сме експерти по електронна търговия. Естествено, аз е, не представям това като вид. Е, в действителност е, има два ефекта от увеличаването на електронната търговия, но това не е предмет на нашата комисия. Първо, че цифровизацията се развива с много бързи темпове и Благодарение на това електронната търговия в нашите държави членки е, добива все по-голяма роля. Аз бях информиран много добре от доклада от 28 държави членки. Ако всички фирми от най-малките до международните концерни бъдат взети от нас предвид, тогава 20% от предприятията в Европа предлагат услуги в рамките на електронната търговия. Услуги, продукти, разбира се, в различни обеми. Трябва обаче да не губим предвид, че това не е а, пряко правомощие на нашата комисия. Във връзка с цифровизацията, електронната търговия също има отрицателни ефекти. Малките и средни предприятия, семейните фирми трябва да разглеждат електронната търговия като нова възможност, а не като нова дейност в средата на нова технологична платформа, която ограничава свободата на техните действия. Естествено, цифровизацията трябва да бъде разглеждана и от негативните аспекти, като цяло обаче е положителен процес. Ние обаче не бива да бъдем слепи и за недостатъците. Няма смисъл да повтарям всичко, което е включено в специалния доклад. Докладът насочва вниманието към недостатъци и то към много съществени недостатъци вече е, такива, които са част от нашата компетентност. Трансгранична електронна търговия, ДДС, събиране на мита и свързаната с това проблематика. Това са точно областите, в които ние трябва много точно да проучваме недостатъците. Много се радвам, че Европейският парламент – не трябва да следва съвета при откриване на проблемите, защото чрез нов нормативен акт се предлага решение за а, сигурно събиране на ДДС и мита през 2021 година. Тези нормативни актове ще влязат в сила и се надяваме, че чрез тях ще бъдат решени днес съществуващите проблеми. Имам два въпроса и се надявам, че ще получа отговор. Първи въпрос във връзка с специалния доклад. Вие сте провели проучвания в рамките на кратък период, защото Новите правни норми влязоха скоро в сила, а някои ще влязат в сила след е, известен брой години. На кои проблеми намерихте отговор в това проучване? Чрез новата рамкова система от 2017 година, къде виждате там проблеми? До 2021 година тази правна рамка трябва да се допълва къде са проблемите към момента. Въпрос 2 е насочен към възможностите, които вероятно Сметната палата вижда във връзка с система за събиране на ДДС и мита, която е автоматизирана. Ще се разработва ли такава система? Събирането на мита и ДДС ще се облегчи ли по този начин? Аз мисля, че ние трябва да приемем добрите практики от други страни или поне да ги проучим. В Унгария ние също установяваме, че има проблеми с събирането на ДДС. Много от тях бяха решени чрез поетапно въвеждане на електронно събиране на ДДС и мита в всички сектори. Нещата при нас функционират последния начин. Различни класически отчет, касови автомати в таксита, в магазини са директно свързани с данъчната администрация в Унгария и няма възможност за измама по този начин. Обаче, от друга страна, не трябва да се калкулира всеки месец ДДС. На практика ние не виждаме никакви проблеми с обединяването на усилията на държавите членки. Мога да кажа, че вече съществуват достатъчно добри практики в трансграничното събиране на ДДС и МИТА. Питам отново, виждате ли възможност за такава автоматизирана онлайн система? Благодаря. Благодаря за е, това прецизно становище. Оливие Шастел е нашия докладчик в Сянка, така ли е? Да. Поне така е записано при мен. Благодаря, госпожо председател. Това е много важна тема. Е, актуалната система очевидно зависи от волята на търговците е, и от е, държавите членки, както беше посочено. Държавите членки могат да имат системи за търговия с трети страни, така че е, тук нямаме обща концепция за ДДС. В държавите членки услугите е, се консумират, оценките са различни, повече или по-малко 5 е, милиона годишно а, са доставки от трети страни и те трябва да се регистрират и това трябва да се предвиди в а, а, законодателната рамка до 2021 година. Искам обаче да науча от тези, които са занимавали е, с проблемите в Сметната палата, какви са били разпоредбите за допълнителен контрол, които комисията трябва да прилага или разпоредби, които ще дадат възможност за по-добро обхващане на елементите, свързани с ДДС, какви са методите, които са базирани на технологии, които трябва да се прилагат, за да се борим по-ефективно срещу измамите с ДДС. Тук имам предвид електронните технологии. Разбира се, данъчните органи не могат да гарантират коректна сума на ДДС да бъде заплатена. Е, от е, държавите членки. Е, така че какви са новите мерки, които трябва да бъдат приоритизирани, за да може да се систематизира международната търговия, обмена на информация между данъчните органи и също между търговците в рамките на електронната търговия. Благодаря. Благодаря. от комисията Майта Фабрига Сферландес, тя е директор, е, представлява днес тук комисията, давам и думата. А, извинете. Uh, we did not receive any information. А, а, съжалявам, не получихме информация от НП. Е, така, първо ще изслушаме е, докладчиците в сянка всичките и след това ще дадем думата на директора. Просто не получихме информация а, е, за това, че ще бъдете тук. НП не ми подаде информация и за това, а, за съжаление, ви пропуснах. Бих искала да взема думата, просто защото смятам, че темата е много интересна, не само за мен. Миналата седмица се свързах с докладчика господин Дойч и с докладчика от Сметната палата – ще започна с това, че електронната търговия нараства и това ще продължи. Ние при всички положения трябва да се борим срещу измамите чрез електронната търговия се губят средства 62,621 милиарда евро е обема на електронната търговия. За съжаление, е, много често данъците не се плащат. 1,7% през 2013 до близо 5% през 2019 година е този процент много бързо се развива електронната економика. Важни са естествено и отношенията с държави извън Европейския съюз, в, с които има електронна търговия. Постъпленията, които се губят до този момент покрай несъбраните данъци и мита, са много важни за държавите членки господин Дойч е, даде някои примери, където електронната търговия се развива добре, е, е, включително и събирането на данъци и мита. Но ситуацията в Европейския съюз е доста различна. именно при трансграничните е, услуги, при трансграничната търговия стигаме до една цифра от около 5 милиона загуби поради неплатен е, данък добавена стойност и несъбрани мита. Тази сума не е малка. От моя гледна точка е, по темата вече има обмен на опит, но той е все още незадоволителен и държавите членки не сътрудничат добре. Има един център за административно сътрудничество така наречения МОС, режим за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС, естествено е важна стъпка напред, но при всички положения съжалявам, че държавите членки не използват максимално този инструмент, както и Еврофиск за обмен на информация в това отношение една обща база данни и засилен обмен е много препоръчителен. Трябва да обръщаме внимание и на общностите измами с липсващ търговец. При тях се губят солидни средства. Много се радвам, че номинираният е, кандидат за ресора е бюджет, е, господин Хан, обърна специално внимание на доброто събиране на данъци и мита, които формират до голяма степен постъпленията в бюджета на Европейския съюз. Много внимание съм отделяла на тази тема по времето по което отговарях за ресора и все още не са чак толкова добри резултатите във връзка с борбата с измамите, но е, е, смятам, че трябва да предприемем необходимото, за да подобрим ситуацията. Катерина Каничи има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителката на Сметната палата. Благодаря и на представителите на комисията, на докладчика, на докладчиците в Сянка. Това е много важна и деликатна тема, която би трябвало да бъде обект на много прецизно разглеждане. Аз искам да задам един допълнителен въпрос, който обаче за мен е важен и е, мога да кажа следното. Колегата Крето говори за системата Еврофиск, за централната база данни за обмена на информация между данъчните администрации на държавите членки чрез тази база данни. И е, според мен това е много важно, за да се борим с измамите в сферата на електронната търговия. Но от доклада на Сметната палата стана ясно, че тази база данни има все още много недостатъци и дефицити, поради което искам да попитам представителя на комисията каква подкрепа се предлага, каква подкрепа може да се предложи, за да се подобри обмена на информацията през базата данни Еврофиск и да осъществяваме борба с измамата. След това две по-малки забележки. Знаем, че няма пълен достъп на ОЛАВ до тази система – кога Олаф ще получи пълен достъп до тази система, какви условия се поставят за това и след това Сметната палата също, според мен, трябва да има определени компетенции тук, подобно на Олаф, а именно борба с ДДС измамите. Затова ние смятаме, че и Европейската прокуратура трябва да изпълнява определени задължения, когато е необходимо Европейската прокуратура да може да има достъп до Еврофиск, защото средата се развива непрекъснато. Благодаря, Катерина. Има ли още някой, който да желая да зададе въпроси? Виждам, че не. И тогава, госпожо директор, ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на Европейската сметна палата за този доклад. Обърнахме внимание на препоръките. Зная, че това е всъщност основната тема на нашата дискусия днес във връзка с правилното събиране на ДДС и мита в Европейския съюз. Естествено, ние сме наясно, че това са важни постъпления, които не бива да се губят за европейския бюджет. Опитваме се да помагаме на държавите членки да се борят по-ефективно срещу измамите с ДДС. Борбата с измамите е една от основните ни, е един от основните ни приоритети. Е, има редица законодателни предложения, е, които са подчинени на тази цел, включително и събирането на ДДС при електронна търговия с продукти и услуги електронната търговия и ДДС. Е, първото предложение бе е, внесено е, и прието от съвета 2018. Пълното изпълнение може да се очаква през 2021. Тогава ще не влезе в действие цялата директива. Опитваме се да укрепим цялата система, за да можем да обменяме данни и да улесним търговците, операторите на пазара при плащането на ДДС и мита. Предоставяме един нов инструмент за държавите членки в борбата срещу измамите при електронната търговия Става дума най-вече за засилен обмен на данни във връзка с плащанията при електронната търговия. Процесът всъщност по договарянето на законодателното предложение и постигането на съгласие между парламента, комисията и съвета вече е започнал. И а, ние се надяваме, че чрез измененията в законодателството ще подобрим възможностите за борба срещу измамите и се надяваме, че технологиите ще вземат ключово място в нашите действия срещу измамите. Опитваме се да използваме максимално новите технологии и това е а, е, и целта на третата препоръка. Ние приемаме. Позволете ми да посоча още нещо, което бе споменато от докладчиците в Сянка. 5 е, милиарда е, е приблизително оценената сума е, на загубите от постъпления е, във връзка с несъбрани ДДС и мита, но ние смятаме, че това е занижена сума. Най-вероятно тя е много по-висока, някъде около 7 милиарда или повече. Е, опитваме се именно по тази причина, тъй като става дума за солидна сума, да насърчим бързото влизане в действие. Автоматичното събиране това е темата, на която обърна внимание господин Дойч. Да, това естествено е един възможен начин да се улесни събирането в реално време на базата на информацията, която се подава между административните органи. Административното сътрудничество между държавите членки – ще напомня, че има изменение в регламента за административно сътрудничество. Изменението ще влезе много бързо в действие то се отнася до сътрудничеството между държавите членки, ОЛАФ и е, Европейската прокуратура, обмена на данни. Ролята на Еврофиск е важна е, смятаме, че трябва Еврофиск да е, действа проактивно, така че държавите членки да се възползват максимално от е, тази е, система. Когато е, става дума за е, критериите за финансов риск, е, трябва да имаме предвид и програмите за одобрените економически оператори. Е, приемаме препоръката на е, Сметната палата за оценка на а, програмите за одобрените економически оператори и да се опитаме да отстраним а, евентуалните слабости в нея. Международните аспекти от гледна точка на митническите администрации, е, е, естествено сътрудничеството с Световната митническа организация, с други международни организации трябва да се засили, за да постигнем по-добър резултат. А що се отнася до ДДС, както знаете, имаме споразумение с Европейски съюз Норвегия за административно сътрудничество, което вече започва да действа, придобива оперативен характер. Става дума за сътрудничество в борбата срещу измамите, именно а, по отношение на ДДС. И може би това ще бъде и моделът за по-нататъчни а, е, споразумения от, тоната, от този вид. А, е, новоизбраният председател на комисията съвсем категорично посочи, че един от приоритетите на комисията ще бъдат свързани с борбата срещу измамите. И освен това в политическите насоки се споменава, че в това отношение трябва да се премине на по-високо равнище на европейско ниво, за да се постигне максимален ефект от единния пазар ние е, продължаваме е, с предлож... законодателните предложения по отношение на електронната търговия, които ще помогнат на държавите членки да се борят с измамите, но същевременно и се опитваме да засилим сътрудничеството между националните администрации, за да обменят добри практики в борбата срещу измамите. Благодаря на госпожа генералния директор. Позволете ми един предпазлив коментар. Е, все още е, съм с впечатление, че при темата електронна търговия трябва да се отиде по-далече. Например, в сферата на социалните медии единствените местни финансови администрации трябва да могат да дават компетентни отговори, защото сферите са многообразни и като че ли е, съответните финансови служби нямат много голям опит по тези въпроси. И е, в Германия, тъй като много обичаме да събираме данъци, си мислех, че Европейския съюз генерално по тези въпроси трябва много интензивно да насочи вниманието си към тези въпроси. Аз се опитах веднъж е, да. Е, проуча директивата за ДДС и трябва да кажа, че накрая просто се съмнявах в моята интелигентност. Трябваше да потърся експертен съвет, за да мога да разбера какво е уредено там. Така че аз не съм съвсем сигурна дали гражданите, които нямат смелост 14 дни да проучват е, такъв е, нормативен документ като мен, дали е, те ще проявят такава амбиция да се опитат да разберат какво точно правим тук. Това е една предпазлива забележка и мисля, че пак възниква въпроса гражданите, които искат да плащат ДДС, поне да им дадем шанс да разбират законодателството, така че тук е, мисля, че пак е, бихме могли да дадем значителна добавена стойност като Комисия за бюджетен контрол, да хвърлим светлина върху тези въпроси, за да могат добронамерените граждани да е, плащат данъци, а тези, които искат да извършват измами, наистина пък да могат да бъдат залавени при измамите, а не 95% да е шанса им да избегнат е, наказателно преследване. Просто 95% е висока цифра. Така че, виждате, имаме много работа и след това на среща на координаторите също внимателно ще направя това предложение, защото според мен парламента трябва по-сериозно да се замисли за решаването на тези въпроси. И е, респективно трябва да се подкрепи и сметната палата. Искам да попитам има ли допълнителни въпроси от е, депутатите. Корина. Благодаря. Радвам се, госпожо председател, че стана дума за темите комуникация и езици. Това е проблем за всички нас и мога да ви кажа, че като човек, който е бил един мандат в парламента и известно време е бил комисар, не винаги биваме разбирани от гражданите. За мен също беше често много трудно да обясня на хората с прости думи какво точно правим тук в така наречения диалог с гражданите. Мисля, че борбата с измамите е нещо много важно, обаче, освен това, трябва да намерим начин за директна комуникация с държавите членки и за гражданите, за да можем директно да им обясняваме какво точно правим. За мен буди загриженост, че съгласно Евростат 7 от 10 граждани смятам, че биват ограбени и че в тяхната страна има бюджетни измами. Това е цифра, която просто подкопава нашето доверие не само като политици, но и като цяло доверието в Европейския съюз. Така че благодаря ви много за аспекта, който засегнахте. Той наистина е много важен. Така, сега Искам да дам отново думата на Сметната палата Илди. Uh, благодаря. Благодаря за зададените въпроси и коментари. Особено благодаря дарности за докладчиката и докладчиците в сянка госпожа Кинич и господин Шестел. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси наведнъж, ако е възможно. Както казах, одита покриваше периода началото 2015 до края на 2018 когато повечето законодателство бе напълно приложено. ДДС облагането и директивата за услугите, включително и за електронна търговия от трети страни, влязоха бяха влезли в сила, други законодателни текстове също влязоха в сила в началото на 2015. Предложението, подадено по пакета за електронна и търговия в края на 2017, няма да бъде е, приложим изцяло до 2021, както бе коментирано и тук. Тоест, одита на пакета за електронна търговия ще може да бъде извършен едва 2023 или 2024. До тогава, естествено, ще е, проследяваме е, съответните мерки втория въпрос за е, системата за събиране на данъци и сборове, е, технологичната система. Ние предложихме да се е, обмисли възможността да се използват съответни технологии за тази цел – Сметната палата нямаше за цел да уточнява а, какви, каква технология да бъде използвана. Просто препоръчахме комисията да проучи кои биха били възможните решения, включващи технологии, блокчейн технологии или е, други такива разделни плащания на ДДС и т.н. Това са е, технологии, които комисията трябва да разгледа заедно с страните членки. Допълнителен въпрос е, бе за нерешените проблеми. Те са два основни. Първо, недостатъчната оценка или подценяването и второ, проблема с сътрудничеството с трети страни извън ЕС. Вие казахте, че това е една много важна тема. до 2021 се надяваме, че ще имаме достатъчно време да решим този проблем и да излезем с препоръки. И накрая госпожа Киничи коментира Еврофиск. Да, що се отнася до регламента на съвета, 15 от 2018 служителите на Еврофиск могат да получават целенасочена информация от Европол и Офиса за борба с измамите. Тоест системата работи и можем да търсиме допълнителна добавена стойност с нови компоненти в нея. Благодаря за коментарите. Благодаря. Тамаш Дойч. Госпожо председател, скъпи колеги, благодаря. Съвсем накратко. Точка по точка първо. Темата е много важна и аз имам впечатление, че всички ние сме съгласни с това и е, не говорим тук от чиста учтивост. Второ, докладът, тук също всички сме единни, по него благодарим на Илдико и на нейния екип за извършената работа от Сметната палата. Трето, Окоръжаващо е това, което чухме от представителката на комисията. Госпожо директор, ние винаги сме малко разочаровани, когато изслушваме становищата на комисията, обаче мисля, че сега вижданията ни съвпадат и ще имаме много неща за обсъждане. Благодаря за съдействието от страна на докладчиците в Сянка и за техните становища. Всичко това ще включим в общата позиция. И, госпожо председател, естествено, винаги е по-лесно, когато някой иска да се скрие зад председателя. Обаче аз съм дълбоко е, съгласен с казаното от вас, а именно през периода след 2008-2009 година, когато всеки в Европа преживя економическа, социална, обществена криза с различна степен на въздействие. Имаше повече или по-малко загуби през това време, но пулката, която си извадихме от този период е, че трябва да има повече гъвкавост, повече ред, повече контрол и те не са обект на дилема или или те трябва да съществуват паралелно. През е, този период е, чухме много речи тук в парламента, много представители на държавите членки казаха колко лоши са държавите, банките, финансовите институции, получават от тях много ограничения и след това дойде първата криза и какво направиха банките е, в началото те отидоха, обърнаха се към държавата, към германската, румънската, унгарската държава и ги помолиха за помощ. Първо казаха, не, ние ниско, ни, нищо не искаме да получим от вас, но все пак след това се обърнаха към държавата. Аз съм голям любител на електронната търговия, много иновативна е и с удоволствие ползваме тези услуги. Но смятам, че тези иновации, тази гъвкавост, този бърз отговор – или по-скоро бърза реакция на промените, които се извършват в света, трябва бързо да получат регулация. Ние не трябва да допускаме пекарът, който продава хлебчета в своя магазин, да бъде в неравностойно положение спрямо интернет търговеца, защото единият плаща ДДС, а другия го ползва. Това не трябва да го допускаме нито на равнище държава, нито на равнище Европейски съюз. За нас, за фирмите, не бива да се допуска такова различие. Разликите или по-скоро правилата, които ние трябва да имаме предвид, правилата, които трябва да създадем, трябва да могат да бъдат разбираеми и за 12 годишно дете, т.е. от всеки, който е средно интелигентен. От социал-психологията е видно, че равнището на общностно разбиране е всъщност интелектуалното равнище на едно 12 годишно дете, това, което е, разбира това дете или не разбира това дете, може би трудно може да бъде разбрано от други. Така че ако дадем това право на 12 годишното дете, мисля, че ще постъпим правилно. Госпожо председател, съгласен съм с вас, че ние трябва да прилагаме един език, който да помага и за единното правоприлагане. Благодаря. Аз мисля, че е, ни предстоят интересни дискусии, обаче трябва да решим в каква форма да протече тя. Това е задача на координаторите. Благодаря, радвам се да получа и работния документ. С това изчерпваме дневния ред. Благодаря на госпожа директора, благодаря на представителката на Сметната палата и нейния екип. Следващото заседание ще бъде на 17 октомври в 9 часа, от 9 до 12.30 часа. И с това закривам днешното заседание, срещата на координаторите – започва точно в 17 часа, а не по-рано, защото координаторите искаха да започне в 17 часа, тъй като някои от тях са в други е, заседания или пък на изслушвания на комисари или участват в гласуване, така че не могат да дойдат по-рано. Помолиха да започнем в 17 часа. Заседанията на 4 и 5 ноември се изместват на 11 и 12 ноември, е, когато ще има изслушване на членовете на Сметната палата и е, съответните дневни редове. Надявам се, че тази информация сега е достатъчна за вас. Ако имате въпроси, обърнете се към нас. Благодаря ви още веднъж и довиждане!